да е ясно, че тези, които са откраднали активи, няма да останат безнаказани. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Има 6 предложения за резолюции. Приключваме разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Следващата точка от дневния ред е доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 година. la parola al ministro Creighton. Prego. Министър Крейтен, имате думата. Уважаеми депутати, Събитията в Босна и Херцеговина не протичат така бързо, както се надявахме и очаквахме. Много са опасенията ни и аз съм ги споделяла с парламента. Те са отразени в предложението за резолюция, която ще подложите на гласуване утре. Искам да благодаря на Дорис Пак за поети ангажимент и за познанията, която показва като докладчик на парламента в това отношение е много важно какво положително въздействие може да окажете чрез своето становище. Миналия декември съветът отбеляза, че е постигнат известен напредък в Босна и Херцеговина от началото на 2012 година. Създаден Министерски съвет на държавно ниво, приете закон за държавното подпомагане и за преброяване на населението. За съжаление обаче,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 действията, а се увеличи а, използването на риторика, насочена не към обединяване, а към разделяне. През а, декември съветът при, приветства а, започването на диалог на високо равнище за процеса за присъединяване, за, извинете, за присъединяване с Босна и Херцеговина но едно от водещите приоритети е страната да приведе в съответствие своята Конституция по отношение на Европейската конвенция за правата на човека и за решението на съда по случая Сейджи Квинци по отношение на това решение. То е важно. Важно е и Босна и Херцеговина да демонстрира, че успешно изпълнява поетите е, по договора за стабилизация и асоцииране задължения. Това е неотменна част от кандидатстването на всяка една страна за членство. Съветът подчерта значението за на ефективната координация за работа с Европейския съюз, включително ефективното използване на предприсъединителната помощ след приемането съответните закони за държавното подпомагане и за преброяване на населението трябва да бъдат приложени на практика. Потвърждаваме подкрепата за структурния диалог по въпросите на правосъдието в рамките на процеса стабилизация и асоцииране и призоваваме съответните органи в Босна и Херцеговина да участват конструктивно в процеса. Ключът към а, консолидирането на независима, отговорна, а, безпристрастна, ефективна съдебна система. Това ще е от полза за всички граждани на страната. Е, Европейския съюз намерява да продължи е, подкрепата си, като част от е, процеса на интеграция. Като част от този процес ние предпотвърждаваме пълна подкрепа за засилването на присъствието на Европейския съюз на место, но е необходимо да продължи да се работи, за да се постигне по-голяма стабилност и просперитет на страната. Ръководството дължи това на своите граждани, които пък заслужават по-добро бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. Комисарът Фиоле има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, госпожо министър. Най-напред искам да благодаря на Дорис Пак е, за отличния доклад е, за Босна и Херцеговина. Миналата година ви казах, че когато говорим за Босна и Херцеговина е трудно да бъдем прекомерни, но позитивни. Имам този проблем, за съжаление, тази година. Както е посочено в е, проекто доклада напредъкът. Там е много ограничен. Политическите е, елити е, нямат е, визия за посоката, в която трябва да върви страната като цяло. Както е посочено в предложението, страната изостава значително от другите държави в региона. Европейският съюз засили своята ангажираност поради безпокойството, което изпитваме, също допринася за улесняване на политическите усилия във всички области. Политически и дипломатически действия бяха предприяти през последните месеци в опит да се разрешат най-неотложните проблеми на страната да се приложат всички стъпки в пътната карта, договорена между политическите лидери през юни 2012 година, които са посочени в заключенията на няколко от съветите, както и във вашия проекто доклад. През април посетих Сараево, за да обсъдя с политиците какво да се направи по делото Сейдич Финци. За съжаление, трябваше да канцелирам третият диалог на високо равнище по процеса за присъединяване. Върнах се с впечатлението, че някои от политиците бяха фокусирани повече върху партийните и етнически интереси, отколкото върху изпълнението на решението Сейдич Финци. Европейският съюз може само да помага, но политическите лидери на страната са тези, които да поемат предизвикателствата, които трябва да се ангажират с намирането на решение. При сегашната нестабилност в федерацията е трудно да се постигне консенсус по съществения въпрос и този въпрос въпреки това остава жизненно важен. Присъединяването на Харватия ще направи Босна и Херцеговина непосредствен съсед на Европейския съюз и ние трябва да допринесем за успеха и на двете страни. Проведохме две срещи с външните министри на Харватия, Босна и Херцеговина, както и пет технически срещи на техническо ниво с двете страни. Въпреки недостатъците. Ние постав... подчертахме отново, че сме ангажирани, че нашата подкрепа може да се предостави на онези, които искат да се променят нещата в страната. Структурирани диалог по съдебните въпроси вече дава плодове. Надявам се, че вашият парламент изцяло подкрепя този подход и аз високо ценя това. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата от името на политическите групи. Първо на НП, Колегата пак има думата. Госпожа председател, госпожа представител на съвета, господин Фюле, ние отложихме този дебат с 4 седмици с надеждата, че в страната ще се случи нещо добро. За съжаление, това не стана. Нищо не се обръща към по-добро. Няма никакво споразумение по Кейс, няма а, функционално действащо правителство. Председателят, президентът е в а, затвора и не може да прехвърли задачите си върху други, защото а, договорът от Дейтън не позволява това. По тази причина ние имаме федерация, която не функционира. Босна и Хорцеговина е в ужасно състояние. Политиците предприемат в Брюксел както чухме, предприемат всичко, за да подпомогнат хората там. Проблемът обаче се състои в това, че всъщност на тях не им е оказана помощ. Аз имах повод да внеса изменение, което е сигнал, предупредителен сигнал за политиците. Знам, че много от членовете на този парламент няма да ме последват. Аз обаче съм задължена към хората в Босна и Херцеговина и не виждам друг инструмент, за да покажа на политиците какво сериозно положение са предизвикали със своето бездействие замразяването на е, членството поради неизпълнението на присъдите на Международния наказателен съд доведе до това положение. Когато поставяме изискване за това, това не засяга нито един гражданин в Босна и Херцеговина. Това засяга политиците и мисля, че е, съвсем основателно. Ние не можем да продължим да обясняваме на нашите граждани, че изпращаме средства в Босна и Херцеговина, така както казахте вие, че се ангажираме толкова силно, за да ни водят тези политици там е, за носа. Аз съм много тъжна, че се стигна до е, тези е, начини на действие. Желая тази страна да бъде управлявана добре, за да могат хората да имат работа, за да могат децата да имат бъдеще и всички бежанци да се върнат. Благодаря ви. Грация. Благодаря за социалистите и демократите, госпожа Боскорт. Госпожо министър, тази линия не бе следва. Трябваше да видим усилия, на които да повярваме от страна на ръководство на Босна и Херцеговина. За сега не им вярваме. Ние държим на равни права на представителство. Това е основно вен постулат на демокрацията и за това решението на съда по случая Венчик Финци е от решаващо значение. Аз говорих от, с хора от наречените други групи. Те е, си спомням, казаха тогава, е, надявам се, че някой ден някой от нас може да стане президент е, на а, страната. Аз не предлагам да а, призовем за това Босна и Херцеговина да отпаднат съвета на Европа. Не искам да отрязвам шансовете на другите граждани на тази страна. Босна и Херцеговина стои на едно място, другите страни се движат. Харватия скоро ще се присъедини към Европейския съюз. Ще има на граница между Европейския съюз и Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина трябва да се мобилизира и да се задейства. Гражданите на Босна и Херцеговина са тези, които а, страдат от безработица, от това, че им се накърняват права, правата. 85% от тях желаят членство в Европейския съюз. Ясно е, че сме в патова ситуация. Босна Херцеговина нищо не прави, комисията не прави нищо, същевременно в района има много развитие на събитията. Е, има а, затруднения при свободното пътуване на хората, особено на мусулманите, така ли наистина а, ние имаме отговорност към хората в а, а, Балканите. Това, което става в Босна и Херцеговина, се отразява на целия регион. Ние сме за стабилност а, и сигурност. Ако има воля, а, начин, решение ще се намери. Благодаря, госпожа Нейцо Берг за групата АОД. Уважаеми господин комисар, уважаема госпожа министър, представител на съвета, аз разбирам разочарованието на онези, които следят от години положението в Босна и Херцеговина и които толкова се стараяха, за да се стигне до промяна на място. Но за енти път не бяха спазени сроковете и договорения календар. Аз разбирам госпожа Пак. Тя има много динамичен характер, много енергична. Тя представи изменение и предлага да се суспендира членството на Босна и Херцеговина в съвета на Европа и да се приложи същата философия и по отношение на финансовия договор за инструмен... предприсъединителният инструмент. Въпреки, че има огромни пропуски в Босна и Херцеговина, има доста членове на съвета на Европа, които доста а, отдавна също а, а, не отговарят на изискванията, но те имат по-силни приятели и са по-големи, отколкото Босна и Херцеговина. Дали трябва да преминаваме към суспендиране? Считам, че това ще е добра политика да прилагаме двояк подход. Ние не трябва да спираме да упражняваме натиск върху властите в Босна и Херцеговина. Искам да поздравя госпожа Пак за свършената работа. Госпожа Корнелисен от името на Зелените минута и половина. Yeah, I have a mic now. Да, вече имаме микрофон. Така, от вчера текат интензивни разисквания за това дали да се предприемат по-силни мерки от, спрямо ръководство на Бесна и, Босна и Херцеговина, за това, че се пропускат непрекъснато поставени и приемани срокове за провеждане на конституционната реформа, така необходима на страната. А, госпожа Пак, аз иска да се обърнем към съвета на Европа да помис... да го помолим да помисли дали да не замрази членството на страната и към а, МФС дали да замрази предоставането на а, финансиране а, по договора за а, партньорство. Аз не мисля, че трябва да спираме в средствата, защото това би било много зле. Но трябва да поясним на ръководството на страната колко неотложно трябва да променят поведението. Трябва да им обясним последствието от такова поведение. Трябва да им обясним, че бъдещето е в техните ръце още е, по-настоятелно да се обърнем към международната общност. Ако предстои замразяване на членството в международна организация като Съвета на Европа, то тогава никаква държава няма да е, а, може да твърди, че всичко е наред, обаче има тук таме някой пропуск, който ще се оправи, няма нужда от чужда намеса, защото нещата никак не са наред. Трябва да се призове Босна и Херцеговина да през стане да се зас, затваря очите е, и да направи това, което гражданите на Босна и Херцеговина желаят и заслужават. Благодаря. Има синя карта. Имате ли готовност да приемете въпрос? Заповядайте за въпрос. Госпожа Корнелисен, предвид на това, което казахте, как бихте оправдали значителните суми и пари, платени на Босна и Херцеговина, на вашите избиратели, Мнозина от тях също страдат, както повечето хора в Европейския съюз. Аз читам, че хората на Босна и Херцеговина са европейци. Мястото им е в Европейския съюз на някакъв етап. Напредъкът им е и наш напредък всички средства, които се изразходват за постигането на напредък от тях, за тяхната инфраструктура, за постигане на напредък в социалната сфера, за преодоляване на бедността, за заетост, ще бъде в полза на всеки един гражданин на Европейския съюз. Това е солидарността, която аз високо ценя. Председателят, благодаря ви много. Следващият оратор е господин Пореба от ЕКР. Господин а, а, пре председател, господин комисар, отново правим оценка на напредъка на Босна и Херцеговина към членство в Европейския съюз. Това е най-слабото звено в регион Западните Балкани от гледна точка на европейската перспектива трябва да се обърне сериозно внимание на доброто управление, на законовия ред, на, на изграждане на демократични институции, на независимост на съдебната власт, административен капацитет, социални реформи и борба с безработицата. Огромен проблем е корупцията. Тя е, битува във всички сфери на обществения живот, както и трафика с е, хора. Очевидно е, че няма независимост и плурализъм сред медиите и има етнически противопоставяния. Все пак аз мисля, че разширяването на Европейския съюз ще е голяма инвестиция и Босна и Херцеговина ще успее да отговори на всички начи изисквания и критерии. Благодаря. Благодаря. Следващият господин Белт Винец от групата на е, Европа за свобода и демокрация. Благодаря. Аз искам да получа отговор от СБД за писмен въпрос, е, свързан с е, дейностите в Ирак по отношение на салафистските групи, които се намират на босненска територия. На 14 май обаче правителството на Босна обвини е, двама служители на иракското посолство за спионаж и снимки в местната преса демаскираха тези демократи. Ние очакваме сериозни отговори на сериозни въпроси, поради което аз правя втори опит. Смятате ли, че процесът на демокрация в е, Босния и Херцеговина е съвместим с контактите с ислямистския Ирак, с исламистски групировки оттам и също така присъствието на лахабитски активисти. Това не е ли риск за сигурността? Непрекъснато се нарушават законите на страната. Благодаря, казва председателят господин Ангоракис за Обединената левица. В докладът се поставя изискване да се помогне на тази страна. Това би е, увеличило печалбите на монополите, би увеличило експлоатацията на работниците и би поставило на изпитание геостратегическите интереси на Европейския съюз. Освен това, капиталистическите преустройства трябва да се ускорят, за да бъдат е, закрити раните, които нанесе НАТО и войната срещу югославските народи. Също така трябва да бъдат е, изказани препоръки във връзка с етническата дискриминация, корупцията, но от онези, които създадоха цялата тази ситуация. Това е твърде много. Европейският съюз раздели, е, спомогна за разпада на Югославия, прокара нови граници в този регион с кръвта на неговите народи, подклажда омраза и това доведе до там, че сега бяха създадени два ужасни протектората Босна и Косово. В Босна от 20 години има натовски е, войски войски и е, също така войски на Европейския съюз. Босна се е, отдалечава от Европейския съюз е, и всъщност на Босна не е необходимо членство в Европейския съюз. Благодаря, казва председателят. Господин е, Клар, е, благодаря господин председател. Благодаря, господин председател. Е, наистина е, е лудост, беше лудост да се е, предостави статус на Босна на страна кандидатка за Европейския съюз. Това е страна, която е с огромни корупционни проблеми. Преди няколко седмици Бодимир Сивко, президентът на е, е, Федерацията Босна-Харватия, беше задържан за корупция. Също така 18 други служители бяха задържани. Очевидно е, тези хора работят е, в сътрудничество с престъпни групировки и става дума за злопотреба с власт, е, за търговия с наркотици, т.е. организираната престъпност съществува на най-високо държавно равнище. В допълнение към това съществува проблемът свързан с зараждат се радикален исламизъм, алахабизмът, който иска да създаде държава подчинена на шарията в Босна и Херцеговина. Достатъчно са ни проблемите в Европейския съюз и трябва да се сложи край на неговото разширяване. Благодаря. Председателят, благодаря. Следващият оратор, господин Посълт. Никой през последните десетилетия не се застъпи с толкова любов и толкова сила за Босна и Херцеговина, като Борис Пак или присъстващият епископ Комарица от Баня Лука. И сега а, ние това, което чуваме от думите на Дорис Пак, трябва да го възприем съвсем сериозно. Казвам ви обаче съвсем ясно, че в тази страна става дума за корупция и за бездействие. И това не е достатъчно. Ние трябва да си помислим как да действаме по-нататък. И мисля, че би било правилно да признаем, че се намесвахме на много места. От друга страна, тази страна беше под ръководството на американците и те и създадоха структури, които не са подходящи за нея. Искам да цитирам Франс Йозеф Штраус. Ако неправилно сте се закопчали сакото, съблечете го и го закопчайте отново. Необходима ни е федерация там от равнопоставени народи, укрепване на самоуправлението също така създаване на ново поколение от политически ръководители. Всички тези задачи трябва да бъдат изпълнени, защото ние сме дали нашия принос за да тласнем страната към кризата. Но ви казвам съвсем ясно, ние не трябва да отвръщаме лице от нея. Ние не можем отвън да решим всички проблеми. Това е вярно. Всъщност, обновителната сила трябва да дойде от самия народ на тази страна. Благодаря. Следващият оратор, минута и половина, господин Ручек. Госпожо министър, господин комисар, никой не очаква, че пътят на Босна и Херцеговина към Европейския съюз ще е лесен, като се има предвид конфликта и сложната структура на страната в доклада на Дарис, Дорис Пак става ясно, че много неща остава да бъдат свършени. Конституционната реформа трябва да оптимизира вземането на решения, за да се избегне патовата ситуация, в която се намира държавата в момента. Няма да е възможно без ангажираност на всички нива да се извършат реформите и да се модернизира страната. Остава все още да се е, изпълни съдебното решение по делото Сейдич е, Финци. Съдебната система трябва да се укрепи, но тези предизвикателства пред Босна и Кенцеговина не могат да са извинения за бездействие. Това е призив към политическите елити в Босна и Карцеговина да отвоят усилията си и доближат страната до Европейския съюз в интерес на гражданите. Харватия ще стане член на Европейския съюз на 1 юли. Черна гора прави значителен напредък. Има договаряне вече между Косово и Сърбия. Така че не зависи от нас. ние искаме да помогнем лидерите на Босна и Херцеговина са тези, които трябва да свършат своята работа. Благодаря, господин Дартмут, за една минута. Благодаря, господин председател. Босна а, има а, такава безработица, че е 43% човек като я гледа и започва да му се плаче. Това е още една източноевропейска държава, която се е наредила пред прага на Европейския съюз. що ми отворим вратата, ще има масивно изтичане на хора. Обединеното кралство тогава ще се превърне магнит за тях. У нас британската консервативна партия твърди, че се е посветила на каузата да се намали иммиграцията. Както обаче всички знаем, това е невъзможно, е, докато Великобритания остава в Европейския съюз. Невъзможността се засилва, колкото повече държави се присъединяват към Европейския съюз и колкото повече хора в резултат на това получават правото да се предвижват свободно. Просто нямам думи, но е, консерваторите, а никой от тях ги няма тук, продължават да подкрепят присъединяването на Босна и Херцеговина. Благодаря много, каза председателя господин Босиско, вдигна дигна а, синя карта на господин Ручък. Имате ли възможност да отговорите? Господин Босел, заповядайте. Благодаря, господин Ручек. Исках да ви попитам следното. След а, а, месец и половина Харватия ще стане член на Европейския съюз от този момент нататък как ще върви сътрудничеството между Босна и Херцеговина и Харватия в Баня Лука и други страни. Смятате ли, че бихме могли да действаме чрез Харватия, вече като член на Европейския съюз? Има още една синя карта. Ако мога, казва господин Ручек, първо да отговоря накратко на въпроса. Да, аз виждам, че има възможност, трябва да насърчим тези усилия. Също времено трябва да сме наясно, че за много хора в Босна и Херцеговина животът ще се осложни, защото Харватия ще бъде член на Европейския съюз и ще има по същество граница между Харватия и Босна и Херцеговина. Така че ще е по-трудно за хората да пътуват до Харватия и разбира се ще бъде по-трудно и за предвижване на някои стоки. Но е важно да се насърчи трансграничното сътрудничество между двете страни. Аз не виждам друг път. И така, ако мога да, пода, да задам въпрос на господин Дартмут. Бихте ли ни дали цифра вие представяте хората на Босна и Херцеговина а, като заплаха. Страна с 65 някъде хиляди души, която винаги е била част от източноевропейските нации. И можете ли да ни кажете колко души от Босна и Херцеговина в момента живеят в Великобритания? Ами, Господин Ручек, е, а мисля, че вие не схващате е, за какво ви говоря. Не са много към сегашния момент, но това е именно защото в момента имаме емиграционен контрол. Ако Босна и Херцеговина е, станат част от Европейския съюз, няма да имаме такъв контрол и както вие вашите колеги тук не веднъж сте казвали и трябва да кажа, че го казвате с подкрепата на Европейската комисия. Господин Дартмунд, казва председателя, още една синя карта към вас е, от госпожа Конайсен. Имате ли готовност да отговорите? Заповядайте, госпожо Корнелисен. Господин Дартмунд, в е, изказването си вие един вид казахте, че още утре Босна и Херцеговина ще са член на Европейския съюз. Не е така. Има процес на присъединяване, който предполага и изисква от Босна и Херцеговина да осъществи редица реформи в законовия ред, в економическия ред, и правата на гражданите. Вие не желаете ли това в, за благото на гражданите? Не искате ли едни дълбоки положителни реформи в тяхна полза? Искате ли тези е, ценности и блага да са е, достояние и на тези хора, а не само на хората, които живеят в другите части на Европейския съюз? отговор. Ами аз се надявах да сте ме разбрали, даже да е станало очевадно какво искам да кажа. Моята партия е против влизането на Босна и Херцеговина в Европейския съюз, но още по-против сме Македония а, Сърбия, и преди всичко и Турция, а, и Черна гора също, тяхното членство. И всъщност това очевидно искам да кажа. И още едно нещо, съвсем набързо. Ще кажа съвсем набързо. Ако смятах, че Босна и Херцеговина се присъединяват утре и, се въз... и аз възразях днес, вие щях да кажете, много е късно. Затова възразявам още днес. Ето сега всичко, надявам се, се изясни. Председателя, госп... благодаря, господин Мелцер. Господин председател, е, знаем, че в Босна и Херцеговина има децентрализирана държава, където правомощията също са по-скоро децентрализирани. Сърбите не желаят да останат в Босна и Херцеговина, а босняците искат повече централизация. Тези противоречия не могат да бъдат игнорирани. Дори и Брюксел от години с е, милиарди средства да се опитва да направи в Босна мултиетническа държава, но няма някакъв забележим успех. Докато докато границите на Босна са свещени за Сърбия, очевидно въжат други мащаби. С едностранното под крепене на косовските албанци Европейския съюз допринесе за проблема. И това, което става в Косово, явно не вълнува Европейския съюз, който толкова държи на правата на човека. Оказва се натиск за създаване на централизирана босненска държава, където да живеят и босненските мусулмани. Тази късогледа политика трябва скоро да намери своя край. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Басеско. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Благодаря, господин председател, господин комисар Фюле. Аз съм за разширяване на Европейския съюз и то както в посока Източна Европа, така и в посока Западните Балкани. Босна и Херцеговина очевидно е единствената държава в региона, която все още не е постигнала достатъчен напредък по отношение на европейската интеграция. Най-важният мотив е, че няма визия по отношение на посоката, в която трябва да се движи тази страна. Административните органи в страната още повече утежняват процеса на намиране на решение. Има сериозни съмнения, най-вече сред политиците, но също и сред населението по отношение на капацитета на Босна наистина да функционира като истинска държава. Има различни схващания сред политиците, има различни интереси сред политиците. Много често тези лични интереси се поставят над националните и това спира напредъка и води до снагдация. Става дума за е, сближаване с Европейския съюз, например Република Молдова. Там а, трябва да се намери консенсус, но в момента ситуацията е трудна. Имаме и ситуацията с младсинствата, която буди загриженост Конституцията на страната пък дава възможност само на босняци, харвати и сърби да кандидатстват за поста президент. Така че в Европейския съюз, всъщност в сред населението на тази страна се разпространява все повече евроскептицизъм в крайна сметка. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, е, тази страна наистина е парализирана. Политическите елити не изпълняват обещанията си за европейски реформи, а последиците се носят от е, гражданите. Докладът е, на колегата пак показва каква е ситуацията в тази страна, но аз не мога да се съглася с нейното радикално предложение Босна и Херцеговина да бъдат изключени от съвета на Европа. Фактът е, че тази държава се движи от една политическа криза в друга. Това трябва обаче да се промени. Аз искам тази държава да стане членка на Европейския съюз, но се е, опасявам, че риториката за разпада на тази държава върви в погрешна посока. Босна всъщност може да вземе пример от нас, но не трябва да приемаме празни обещания от тази страна. С присъединяването на Харватия към Европейския съюз, Босна се превръща в директен съсед на нашето голямо семейство. Днес призовахме ирландското председателство да даде възможност да се преминава границата от босненски граждани в Харватия само срещу представяне на спорт. Хората не трябва да бъдат наказвани за неудачите на политиците, а политиците в Босна и Херцеговина трябва да престанат да защитават своя краткосрочен интерес в ущърп на хората. Хората заслужават благоденствие. Благодаря. Председателят Господин Кукан, минута и половина. Благодаря ви много. Аз ще кажа нещо, което не беше споменато до сега. Е, искам да приветствам инициативата на комисаря Фюли и върховния комисар Аштън да се насочи подкрепа към Босна и Херцеговина. Ситуацията е много разочароваща. Европейските амбиции на тази страна и на гражданите и често се блокират от невъзможността на местните политици да стигнат до решение в съответствие с основните принципи за една функционираща държава. Ако Европейския съюз иска да поеме отговорност за развитието на Босна в бъдеще, трябва да се изисква политиците да поемат също своята отговорност. Говори и за спазването на основни човешки права. Как е възможно 4 години след решението на съда по делото Сейдич Финци все още не е направена промяна в Конституцията? Това е изискване, което се отправя към всяка страна, която иска да членува в Европейския съюз. Босна и Керцеговина бих искал да стане член на европейското семейство, но в последния доклад се посочва, че има ограничен дори никакъв напредък на тази страна. Постигането на напредък изисква от местните политици да се обединят и да говорят с един глас. Те се нуждаят от реформи не заради Европейския съюз, а заради техните граждани. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Има шестима желаящи и шестимата ще получат думата. Стигате да а, говорят а, в рамките само на една минута. Господин Банки е първият оратор. Благодаря. Господин председател, почитаеми депутати, Босна и Херцеговина се намира в изключително трудно положение. Това е федерална държава, съставните части са много малки и тя много е уязвима. Има три етнически групи и, и това също е сложно. Аз съм от Унгария, живях в Мохач, малък град и там е подобна ситуация. Имаме етнически унгарци, имаме германци, имаме румънци. Е, има доста места, където ситуацията е подобна. Сега за Босна и Херцеговина е необходимо първо да се стабилизира положението в максимално кратки срокове. Също така се Надявам усилията да се ускорят, нещата да се задвижат и да се развият бързо, за да може тази страна да се присъедини към Европейския съюз. Аз мисля, че друга позиция няма ме и ако имате предвид, аз бих казал, че така и така с присъединяването на Харватия отношенията ни с БИХ ще се станат по-близки. Добре, че има този доклад за напредъка, иначе ще се говори много по-малко за Босна и Херцеговина. Много трагично е, че с края на войната спадна и вниманието към тази страна. Просто е несправедливо след всички тези жертви, които бяха дадени. В тази страна е, има голяма снагнация и всички се надяват европейската перспектива да им помогне да излязат от тази задънена улица. Това обаче не трябва да налага схващането за отказ от идеята на мултиетническа Босна. В крайна сметка е, тези, които е, създадоха войната там, би трябвало да носят отговорност. Ситуацията ще се подобри само тогава, когато ние отделим повече внимание на Босна и Херцеговина и окажем необходимият натиск за разработване на нови решения. Най-вече ние не трябва да оставяме тази страна сама, защото ще оставим в противен случай в ръцете на екстремистите. Сега господин Качин. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, господин комисар. Комисията и съвета трябва да дадат възможност Босна и Херцеговина да си запазят отношенията с Херцеговина, каквито са към момента и след 1 юли. Гражданите трябва да могат да пътуват през границата само с личната си карта, защото Харватия се присъединява към Европейския съюз, а не към, евро... към а, шенгенското пространство. Трябва да се насърчат контактите между хората на всички нива. Аз съм против изменение 7 на докладчика за а, суспендиране на членството на Босна и Карцеговина в Съвета на Европа. Ние трябва да допринесем за а, конституционните промени в страната, не за допълнителната изолация на страната, а не а, заедно с а, Беларус да остане а, страна извън Европейския съюз. Това би било твърде а, драстична мярка. Ние трябва да обсъдим това изменение в комисията по външни работи. Ние трябва да дадем възможност страната да вземе съдбата в собствените си ръце. Благодаря. Господин Пашка за една минута. Благодаря. Босна и Херцеговина е страна с извънредно комплексна политическа структура, на Балканите. Е, много разделена в етническо и културно отношение, което много затруднява изграждането на единна държавна структура. Все още са пресни спомените от неодавнашната война и затова има голямо недоверие между лидерите на различните общности в страната. Може би Примерите на Сърби, Сърбия и Хърватска могат да послужат на хората в Босна и Херцеговина като пример за това, за рационално решаване на наследените проблеми. Затова смятам, че трябва да проверим, да продължим с процеса на интеграция на Балканите, да се опитаме да спечелим доверието на населението за това да се тръгне по този път. Всъщност няма так- альтернатива този процес, макар и той да е по-труден и малко по-сложен, отколкото този в други страни. Благодаря. Господин Бронс се следващият оратор. Uh, Благодаря. Поздравявам Босна и Херцеговина за това, че е малък напредъка към изпълнението на политическите критерии. Колкото повече се съпротивлява страната на Европейския съюз, толкова по-добре. Особено ако се съпротивлява на неолибералната пазарна економика, е, която противостои на економиката базирана на свободата на предприятията. Аз съм а, и бях склонен да ги поздравя за тяхния ентусиазъм за свободата на движение, докато разбрах, че имат предвид свобода на движение в Босна и Херцеговина. Може би е добре да си помислят за пътуване и в Сърбия. Какво означава обща визия? Населението е разделено на три, политическото сътрудничество е минимално. Такава разделена страна желателно ли е да приемаме в Европейския съюз? Има една полука за нас страна, разделена вертикално, е неуправляема, както шведите в Стокхолм може би сега вече знаят. Сега господин Зенка. E, благодаря. И аз искам да благодаря е, за този дебат, защото той показва, че положението в Босна и Херцеговина е, не удовлетворява никой от нас. Но възниква един фундаментален въпрос. Значи ли това, че на страната не трябва да дадем перспектива за присъединяване към Европейския съюз? Според мен трябва да й дадем такава перспектива. Защото иначе Европейският съюз ще загуби много важен инструмент за влияние върху страната. Когато обсъждаме тази страна и положението там, не трябва да забравяме ет, етническият и исторически контекст. Би било много по-добре ако в Босна и Херцеговина работят за изпълняване на критериите на Европейският съюз, по-добре, отколкото да ги оставим а, сами. Благодаря. Сега приключихме този дебат и ще дам думата на господин Фюле. Господин председател, уважаеми дами и господа евродепутати. Е, съжалявам, че не съм подготвил, понякога всъщност подготвил, съжалявам, че не съм подготвил предварително изказването си, но сега случаят не е такъв. Ще се водя по бележките и по въпросите, които вие ми зададохте. На един от зададените ми въпроси бе свързан с свободното движение на гражданите. Винаги, когато говорим за дати, сме изключително предпазливи дати за присъединяване. Днес обаче ще бъда много предпазлив, когато даваме ни такива предвиждания. Босния и Херцеговина все още не, все още не е подала заявка за кандидатура дори. И след време, след седмици, след месеци, когато такъв документ в крайна сметка бъде подаден, съветът ще се произнесе в рамките на съответният механизъм ще се изиска становище от комисията и евентуално ще започнат предприсъединителни преговори, може би да има дори закъснение, защото ще има приоритети, след това ще започне така наречения аналитичен преглед, който трае години, след това договор за присъединяване, ратифициране на договора за присъединяване от държавите членки, след това държавите членки имат 7 годишен период за активиране на така наречените предпазни клаузи за предпазване на съответният им национален пазар. Тоест, с една тази груба, с тази гриба, груба аритметика искам да ви докажа, че най-малко 17 години ще преминат, докато стигнем до крайният момент. Тоест, има какво да се прави, има какво, по какво да се напредва. Резултатите няма да останат такива, каквито са в момента. Разбира се, ние имаме поет е, ангажимент към Босна и Херцеговина. Наложихме им споразумението, и в резултат на това подписано между нас споразумение, в крайна сметка носим и ние ангажименти към тях, като те към нас. Споразумението всъщност се оказа ключът към трайният мир там. Сега вече споразумението за стабилизиране и асоцииране. Сега вече дойде време за друг вид преговори, тъй като не само спораз... имам друг вид споразумение, с което трябва да се справим в момента. Не е дейтърското споразумение, а е предприсъединителния процес, който евентуално бихме започнали. И тук има нужда от друг вид помощ, от друг вид помощ към Босния и Херцеговина, за да може тя да премине да направи следващата стъпка към бъдещото си евентуално членство. Това първо. Второ, от гледна точка на местната регионална политика. Това би означавало, че външната граница на Европейския съюз ще се разшири така както всъщност се разширяват и преместват непрекъснато границите в региона Белград и Прищина. Тоест европейската перспектива, която изведнъж се открива, придобива ново измерение и крие нов потенциал. Нов потенциал, който се нарича разширение – Босния и Херцеговина определено няма защо да продължат да бъдат единствената страна, с която отношенията да продължават да се регулират от Дейтънското споразумение, когато останалите страни от региона вече принадлежат към друг вид регулирани взаимоотношения. Понякога говорим за съдебното решение Сейджи Винчи, Финчи като единственият проблем, който те все още не са разрешили. Но Сейджик Финчи, това съдебно решение не е единствената причина, поради която няма подписано споразумение за стабилизиране и асоцииране. Защо? Защото Босна и Херцеговина, освен всичко останало, не отговарят и на предявяваните към тях международни изисквания. Това е същината. И сега стигам до проекто резолюцията и нейните изменения. Не желая да водя дебат по точка по точка и да казвам кое е правилно и кое не е правилно. Това, което смятам обаче, че е вън от съмнение е, че моментът е подходящ. Сега е времето да говорим за кандидатурата на Босния и Херцеговина. Много от вас всъщност казаха, че няма да подкрепят изменението, но не чух всъщност никаква альтернативна заявка за това. Смисъл такъв няма друга альтернатива за това как Босни и Херцеговина да се справят и да отговарят на поставените им изисквания в международен контекст. Предвижда се провеждането на парламентарни избори след няколко месеца всъщност може би до година. Какво ще правим тогава? Как бихме какво поведение, каква линия на поведение бихме следвали, за да накараме новият ман, парламентарен мандат там да зачита съдебните решения на Европейския съд за правата на човека. Може би не е уместно да втвърдяваме тона, но трябва ясно да подчертаем, че Конституцията и юриспруденцията на Европейския съд за човешките права са основно изказване са основно изискване по пътя на Босния и Херцеговина към Европа. Друг път няма. Това е записано всъщност като изрично изискване и в временното споразумение за стабилизиране и асоцииране. Това трябва да бъде ясното ни първо послание. Второто ни, първо, второто ни важно послание трябва да бъде, че ние сме техни партньори. Ние сме готови е, ръка за ръка да ги придружаваме по пътя. Затова обаче трябва да имаме една споделена визия за това към каква крайна цел трябва да води този път. Благодаря. Köszönöm szépen, biztos благодаря, господин комисар. А сега, от името на съвета, госпожа Крейтън. Много благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за един дебат, който според мен изрази нашето разочарование, но също така дебата беше много конструктивен и много полезен. Поне ние в съвета така го възприемаме. Искам само още един път да повторя, че Европейският съюз е абсолютно непоколебимо за европейска перспектива на Босна и Херцеговина. Но нека отстъпим крачка назад и си припомним, че всяка европейска държава има право да се присъедини към Европейския съюз, когато изпълни критериите. Значи не става дума за това сега да се определя дали е, или не може да бъде приета в Европейския съюз. Това е факт. Ние от край време сме а, решени а, да дадем европейска перспектива на страните от Западните Балкани. Не само поради а, Солунската декларация, която между другото отбелязахме в, ще отбелязахме в петък в Дъблин, но както комисарът Фуле посочи, поради а, е, нашата а, е, а, е, решеност, а, поради нашата отговорност а, към страните на а, тази част на света, тя проистича и от Дейтенското споразумение. Защото те са а, наши съседи, наши партньори и носим отговорност за тях. Носим отговорност към всички страни в Западните Балкани, особено страна като Босна и Херцеговина, която беше така разделена и която все още изпитва големи трудности и трябва да преодолее редица пречки, за да обедини своите граждани и да се присъедини в лоното на европейското семейство. Ще продължим да помагаме на Босна и Херцеговина, ще присъстваме там още по-активно. Това е ангажимент, който сме поели. И съгласна съм с много от изказалите се тук, включително госпожа Паркър, госпожа Босквет, господин Кокан и други, които посочиха, че отговорността за напредък в Босна и Херцеговина е на нейните институции и нейните е, лидери. Но винаги е така. За всяка страна е така. Ние можем да помагаме, да бъдем конструктивен партньор, но ние не можем да заменим действията, които трябва да бъдат предприяти от политическите ръководители вътре в страната. Реформите имат ключово значение. противно на това, което някой тук каза, трябва да кажа, че тези реформи почиват изцяло на нашата ценностна система. Демокрация, права на човека, права на мълцинствата, върховенство на закона. На това се основават реформите в Босния и Херцеговина и затова ние ще ги насърчаваме нашите съседи, приятели, европейци да продължат да се стремат към тези ценности, към тяхното въплатяване в техния вътрешен политически живот. И не вярвам, че някой тук би казал, че не трябва да настояваме на тези ценности. Реформите следователно имат ключово значение. Те са абсолютно необходими, не защото ние призоваваме към тях, а защото те наистина са в интерес на страната и нейните граждани. Тук много добре се посочи, а че това не е нещо, което може да се свърши от днес за утре. Мисля, че вече 10 години изминаха от как Харватия започна а, своят пътуване към Европейския съюз. Слава Богу, а, Хрватия официално ще влезе в Европейския съюз на 1 юли. Други също бележат а, напредък. Сам, само преди няколко седмици говорихме за Сърбия и за Косово и мисля, че а, работата на върховният представител а, и на господин Фуле трябва да бъде отбелязана, да ги поздравим за усилията, които те полагат, но все още много има, което трябва да се направи в тези страни. Това въжи и за другите страни в Западните Балкани. Ние сме реши, решени да вървим напред, да реализираме ангажиментите, които сме поели на практика. И конференцията в Дъблин ще отбележи Солонската декларация тази седмица. Това ще бъде отлична възможност за нас, европейците, да помислим върху всичко това. Вчера, когато в пленарната зала се говореше за това, че ние винаги може да се стремим към определени идеали, към някаква утопия, но когато става дума за разширяването, не трябва да забравяме откъде сме тръгнали. Не трябва да забравяме кръвопролитието, войната, трагедиите, които се раз, разиграха на на прага на нашия дом, ако мога така да кажа, и колко много е постигнато от тогава до сега. И когато говорим за напредъка, било на Харватия, било на Черна гора, на другите страни, които бавно, но сигурно вървят напред, към европейската интеграция не трябва да забравяме, че те а, могат а, да вдъхновят подобен напредък и в босненци. Да, сега сме разочаровани. Да, има нужда от повече, но съм сигурна, че ще бъде постигнато това, към което се стремим. Искам да благодаря на всички, да благодаря на онези, на докладчика, на онези, които мълчешком работят за постигане на нашите цели. Работят с отделни индивиди, с политическите партии, с обществото, работят на правителствено равнище. Вашата работа е много ценна. Тя подчертава още веднъж нуждата от реформи и плодовете, които те ще дадат за гражданите и за обществото като цяло. Предложението на госпожа Парк, измененията, които тя предлага, суспендирането на Босна и Херцеговина от съда нямаме позиция в съвета по този въпрос. Разбирам какво а, имате предвид. Знам, че трябва да има пос... някои неща да са оставени без последици. Обаче а, съдът за правата на човека трябва да бъде наш а, фар, а, към който трябва да се равняваме, наш жалон. Но ще трябва да говорим по този въпрос и от тук нататък. Искам още веднъж да благодаря на Европейският парламент, на неговите депутати, за това, че си напомняме колко важно е всички европейски институции да работят заедно, да продължат конструктивно да работят заедно предло... решенията, които се предлагат а, на Босна и Херцеговина, първоначално с Дейтонското споразумение, чрез нашият ангажимент на нивото на Европейския съюз, по... чрез пътят към европейска интеграция, изглежда, че всичко това а, не работи така, както очаквахме. И за това трябва да се вслушаме в, в предложенията. Господин Посел, господин Ручек, други направиха предложения а че е необходима конституционна реформа. Наистина вярвам, че трябва да проучим тези възможности, че има нужда от нов подход към Босна и Херцеговина. И изглежда, че това е всеобщо мнение тук. Трябва да намерим нови подходи, като зачитаме е, нуждите на всички общности, да помогнем в страната, да помогнем на страната да преодолее сегашният застой. Необходимо е да се работи от тук нататък и от страна на Европейската комисия и съвета и парламента и очаквам да работим заедно всички, за да постигнем тази цел. Благодаря ви много. Има един проект на резолюция за приключване на разискванията, поради което